Uh, good morning, everybody. Добро утро на всички. Започваме днешното заседание. Скъпи колеги, за Европейския парламент присъединяването към Конвенцията на съвета на Европа е важна стъпка в засилването на борбата срещу насилието срещу жените ние ще организираме изслушване на това смесено заседание на Комисията по граждански свободи и Комисия по правата на жените. Ще изслушаме и съдокладчиците, които ще ни запознаят с е, най-важното от техния междинен доклад – Веднага бих искала да дам думата на госпожа Ревю Далон Бонфол. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, за мен е гордост да ви запозная днес с, с доклада ни по собствена инициатива. Това е междинен доклад по присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на Съвет на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие. Това е Конвенцията за жените. Няколко уточнения по нея. Тя е прият на 7 април 2011 година. Това е първия правно задължителен международен инструмент относно предотвратяването посветят на борбата на насилието срещу жените. Не само сексуално насилие, като изнасилване, но физическо и психологическо насилие, като например принудителния брак, са актове на насилие повечето случаи те се извършват е, от мъже. Основните потерпевши са жени. Е, това насилие, което се основава на пола, е, което се вписва в по-широка рамка на дискриминация и неравенство между мъжете и жените, е широко разпространено в Европейския съюз, но рядко се подават сигнали за него. Чрез конвенцията се създава обща рамка за защита на жените и момичетата. Подходът е, е, е с няколко аспекта, с 3П. Превенция, защита и преследване. Е, страните присъединили се към конвенцията трябва да вземат мерки за превенция и привличане на вниманието, защита и помощ на потерпевшите, както и преследване на е, е, извършилите насилие. Различните форми на насилие се квалифицират като, като престъпление. Искам да посоча, че, например, обичайте, религията или така наречената част не могат да се разглеждат като достатъчни основания, за да се оправдае подобен акт. Прекалено на насилие се допуска, защото определена жена е нарушила традиция или религиозни вярвания. Конвенцията създава механизъм и за специфично проследяване. Всички държави членки са подписали конвенцията, но към днешна дата само 14 са ратифицирали. На 14 май 2016 година Европейската конвенция е предложила съвета да стане страна по конвенцията от Истанбул. По този начин ще има обща европейска рамка, Европейския съюз е компетентен по значителна част от разпоредбите и може да ратифицира конвенцията успоредно с, страната. Е, Прикамвам ви е, да се обърнете към седма страница от конвенцията. Там са разписани правомощията. В момента конвенцията се обсъжда в съвета и когато се постигне съгласие в съвета, Европейския парламент трябва да одобри ратифицирането. Предварително обаче ние приемаме този доклад по собствена инициатива. Той е, е междинен доклад за да уточним нашите приоритети. Заедно с моята съдокладчица, госпожа Анна Мария Кораца Билт от Комисията по правата на жените е силна и изискваща позиция. Ето няколко точки. Присъединяването на Европейския съюз трябва да бъде възможно най-широко и безрезервно. Това не освобождава държавите членки от тяхната отговорност. Отново напомням, че само 14 държави членки са ратифицирали. Това е повече недостатъчно. Е, цялостният подход, е, подхода с много аспекти е необходим, за да се изкорени насилието срещу жените. Ние настояваме, че трябва да се промени мисленето в цялото общество, съвместно с мъжете и момчетата. Като докладчик от комисията Либе, аз съм особено чувствителна към убежищата и емиграцията. В нашия доклад се посочва, че жените, търсещи убежище и мигриращи, са особено е, е, е, изложени на насилие, но това насилие може да се разглежда като преследване съобразно е, Женевската конвенция и затова ние прикаваме държавите членки да имат предвид пола при процедура по, по убежище. Парламентът трябва да бъде информиран и да взима участие, както по време на преговорите в съвета, така и при механизма по проследяване, след като Европейския съюз се присъедини към конвенцията. Нейното приложение е изключително важно. Трябва да сме сигурни, че са на лице и необходимите средства за прилагането на тази конвенция. Трябва да се приемат и законодателни актове, като например директива, която да се бори срещу престъплението срещу жените. По този начин конвенцията ще се приложи по-бързо. Присъединяването е първи етап. Нашата битка не спира с този междинен доклад. Присъединяването на Европейския съюз е политическа политически ангажимент от страна на Европейския съюз да се бори срещу всяка форма на насилие срещу жените, преди да дам думата на моята съдокладчица и е, на докладчица Сянка, искам да ви уведомя, че крайният срок за изменение е 26 април 2017 година. Благодаря. Сега давам думата на съдокладчицата госпожа Корацбилт. Скъпа Кристина, скъпа с голямо удоволствие мога да отчита, че ние свършихме от отлична работа. Проведахме изслушвания в двете комисии в ноември, през, марч, през март. А, така че днеска всъщност ви представяме резултата от една дълга и задълбочена работа, свършена заедно. Както каза Кристин, Насилието е, е, присъства навсякъде, в къщи, в публичния живот, по интернета. Жените биват преследвани, насилвани, бити. Няма религия, няма чест, които могат да оправдаят насилието. Насилието на мъжете, над жените. Това е престъпление, едно тежко престъпление и трябва да бъде разглеждано като такова. Защо, също, защо подигаме този въпрос? Защото конвенцията от Истанбул е единственият инструмент на съвета на Европа за превенция и за налагане на санкции, но същевременно да помогне за обучение обучението, образованието, за е, осъзнаване от страна на общ, общността на този проблем. В днешния свят е, от една страна Путин, от друга страна Тръмп е, е свят, в който сексизма възцарува. И в някои и на, на, на, на начина по който се гледа човеш, женското тяло като, като стока е нещо, което е не, е, приемливо недопустимо. Така че държавите членки трябва да направят много повече, не само да подпишат и да ратифицират конвенцията. И между, между, между, между другото призовавам всички колеги чието държави членки не са ратифицирали конвенцията, да работят със своите правителства това да стане. Ние не трябва да, да чакаме нашите правителства да свършат тази работа, да работиме заедно с тях, е, за да може да се постави край на насилието, изнасилването над жените. 7 милиона жени в света включително в Европа, биват е, женени на възраст 13-14 години. Просто на тях им се от, он, отнема крадест открадва се тяхното детство. Дори в Швеция това се случва. Така че благодаря на комисията за това, че излезе с това предложение. Благодаря за отличното сътрудничество. Благодаря на Европейския институт за равноправие на а, половете, който ни предостави необходимите анализи и статистически данни. Ще продължим да работим и с тях, и с Евростат защото е необходимо да разполагаме с много по-ясна и точна информация по този въпрос. Много е важна и работата, която се върши в съвета на Европа и за това благодаря за сътрудничеството с тази институция. Приложението на директивата буди известни тревоги, защото държавите членки е, много бавно внедряват а, разпоредбите на тази директива. Така че призовавам Комисията и съвета на Европа да продължат един по-задълбочен диалог относно резервите на някои държави членки, но също така да се помисли е, по-сериозно относно дефини... на, по дефиницията на е, пола защото е, в, в, случая става дума за насилие, което се е, налага на дадено лице, защото е жена, защото е момиче. Е, така че трябва също да разгледаме по какъв начин се е, прилагат другите нормативни актове, как се борави с другите инструменти, с които разполагаме, как се защитават, каква защита се осигурява на жертвите и така нататък. Така че ще продължим да работиме с Кристиен и всички други докладчици в а, а, сянка и ще кажа по-късно и няколко думи от името на Барбара Матера, която е докладчик в сянка. Благодаря на, доклад... на съдокладчиците. Сега давам дума на докладчиците в сянка. Всъщност ще започнем с а, е НП и пак с Ана Мария. И ако някой друг иска да вземе думата, Ана Мария, искаш ли отново да вземеш думата? За мен е удоволствие. Може би да чуя комент, коментарите на другите колеги и след това да взема думата. Хелга Стивенс е докладчик в Сянка също. Uh, thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на съдокладчиците за свършената работа. Подкрепям като цяло доклада, но бих искал да направя няколко кратки коментара. този в този доклад обаче аз не виждам да, да е казано нещо за хората с увреждане. Съществува, разбира се, конвенцията на ООН на за хората с увреждане. и тя е упомената в преамбюла, но тук не се казва нищо за жените, които а, страдат от някакви увреждания. Много от е, жените с увреждания са изложени на 10 пъти по-голям риск да, бъдат, е, да станат жертви на насилие. Затова те представляват една много уязвима група. В доклада в е, алинея 5а са упоменати уязвимите лица и децата. Но няма а, никакво позоваване на а, лицата с увреждания, децата с увреждания и хората с специални нужди. Искам да спомена конвенцията за и съгласно разпоредбите на конвенцията трябва да се подсигурят защитни мерки на всички, независимо от пола, е, политическата принадлежност, социално, социалния происход, е, вероисповеданието и така нататък, сексуалната ориентация и други. Възрастта, състояние, гражданско състояние, независимо дали лицето е мигрант, е, търсещо убежище или друго. Така че аз лично смятам, че трябва изрично да се упоменат жените с увреждания и децата с увреждания в доклада. Да се, да се вземат всички елементи, които са залегнали в конвенцията в този смисъл и конвенцията да се ратифицира колкото се може по-бързо. Jag vill börja med att tacka bägge föredraganden för, för deras arbete och jag ser fram emot att jobba med er som skugga i livutskottet. Jag tycker, precis som har sagts här, att den, Istanbulkonventionen är... Благодаря на докладчиците в Сянка. Радвам се на бъдещото сътрудничество с тях, въпреки че и досегашното сътрудничество беше много добро. Аз смятам, че конвенцията от Истанбул е важен инструмент Отбелязахме напредък при прилагането на тази конвенция. Тя е с отлично качество, защото взема предвид равенството между половете и засяга теми като насилие срещу жените и насилие срещу лицата ЛГБТ. Това, че става дума за сексизъм, много често се свързва с а, скрита заплаха срещу жените. Тук е необходима повече кохерентност също и при вътрешната и външна дейност на Европейския съюз. Като комисия Либе ние изискваме мерки на европейско равнище и е важно, че в доклада ясно се показва, че този, който още не е ратифицирал конвенцията, трябва да направи това възможно най-скоро. Освен това е необходима европейска директива срещу насилието срещу жените. Радвам се на сътрудничеството с докладчиците в Сянка да се работи още повече по текста. Улрике Луначек благодаря, господин председател. От мое име аз е, представлявам докладчите в сянка от Комисията Жени и Комисия Жени. Бих искала да благодаря на съдокладчиците за много качествения доклад, качественото сътрудничество. Е, това е, настояща дискусия показва, че има широка подкрепа от страна на докладчите в сянка за целия доклад. Това е много важно, защото толкова много държави членки, толкова много правителства, толкова мъже и жени, които които просто не разбират защо този цялостен подход е, трябва да бъде подход, е, който държавите членки и Европейския съюз трябва да прилагат. Така че е много важно да получим широка подкрепа тук, ако не от повечето, то от много политически групи. Е, необходимо е да заемам категорична позиция срещу насилието срещу жени и по отношение на Истанбулската конвенция, защото има държави членки като Полша и двете са докладчици през декември направиха чудесно публично изказване, подчертавайки, че полското правителство е казало, че е, трябва да помислим какво да правим, е, е, ще го ратифицираме ли и това ще стане ли чрез ратифициране на Истанбулската конвенция. Може би това също трябва да се включи в доклада. Дали тези, които вече са ратифицирали конвенцията, да се придържат към това, а не да правят крачка назад. Това е много важно. Това се прави за пръв път, до сега не е правено в Европейския съюз. Същото се отнася и за 14-те държави членки, които още не са ратифицирали конвенцията. Е, Съгласен съм с това, което каза е, госпожа Кораца Билт. Ние, които сме от държави членки и близки до правителства на държави членки, които не са ратифицирали конвенцията, да лобираме в полза на нейното ратифициране. Съжалявам и за това, че съвета продължава да блокира присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Е, и комисията и парламента бяха ясни по този въпрос. Мисля, че беше много важно да приемем и така наречената е, клауза пасрел. Е, това е, е, трябва да имаме предвид, че насилието срещу жени може да бъде и сериозно престъпление с трансгранично изменение. Искам да се върна и на доклада Парванова при предишната легислатура. Тези депутати, които вече бяха в парламента, знаят, че това беше чудесен доклад. Ние настоявахме за това да има европейски правен акт срещу насилието срещу жени. Ана Мария каза, че сексизма е една от корените причини за насилие срещу жени. И тук е, искам да кажа, че ще има изменения от наша страна, за да може това да стане по-ясно в текста, отколкото е сега в момента той. И накрая искам да подчертая нещо друго, което също определя и изобличава правителството срещу жените. Това е сериозно правно нарушение и нарушение на човешките права. през 1993 година в родината ми във Виена аз участвах на конференция, когато правата на човека бяха определени като права на човека. Това беше преди 23 години. И е, насилието срещу жени е едно от е, основните нарушения на е, човешките права. Това също трябва да се уточни, но като цяло докладът е качествен. Е, трябва е, да работим по него. Надяваме се той да бъде гласуван в пленарна зала и съвет и държавите членки да ратифицират конвенцията. Госпожа Мария Габриел. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря и да поздравя съдокладчиците за чудесната работа, която извършиха във връзка с това предложение за доклад. Аз искам да изразя моето съгласие за това, че е, Европейският е, съюз иска да ратифицира конвенцията от Истанбул. Наистина в този доклад е, отговорността е от основно значение, защото това е един добре разбираем, прагматичен и добре изготвен доклад. Аз мисля, че крайната цел ратифициране на конвенцията и изготвянето и прилагането на необходимите политики за нейното прилагане, включително и осигуряване на необходимите средства. За това е нещо много важно. Аз искам да а, насоча вниманието ви към една тема. Ясно е, че някои държави членки имат известни а, резерви по отношение на ре... по отношение на ратификацията. И тук а, ние ще трябва да антипи антиципираме събитията и да ги уверим, че трябва да следват прагматичен подход. Трябва да си помислим за механизми за координация, които са необходими за прилагането на Истанбулската конвенция. В някои държави съществува а, съмнение по отношение на прилагането на конвенцията и промените, които ще доведе това. Това посочи и а, госпожа Кораца бил. Това е един инструмент, който обхваща цялата система и който дава възможност а, за всяка верига да а, допринесе за прилагането и всичко това а, възпира някои държави членки. Така че аз настоявам за обмен на добри практики, която който съществува в държавите членки. И това е, може би, една идея, но защо да не помислим за публикуването на насоки на европейско равнище по отношение на правните мерки, насочени към превенция на насилието, подкрепа на жертвите, подобряване на ефективността на полицията, на публичните министерства и на съдебната система, също така и е, подкрепа на е, събирането на данни. Аз мисля, че трябва да приемем конкретни мерки, които ще ни дадат възможност да настояваме по-силно пред държавите членки и да разсеят голяма част от своите съмнения. Аз още веднъж искам да благодаря за, на съдокладчиците за предложения тек и искам да благодаря на всички колеги за силното послание, което отправяме днес. Ираче Гарсия please. Ираче Гарсия Перес. Благодаря, Благод... господин председател. Мисля, че тази сутрин то показваме, че сме единни относно ангажимента на Европейския съюз в борбата срещу насилието срещу жените. Много е важно да се вземат мерки и е много спешно от страна на съвета да се процедира към ратификация, както и от страна на държавите членки, които още не са го направили. Има една, има правно основание и Европейският съюз има възможност да предприеме необходимите нормативни актове за борбата. Като ние, като законодатели трябва да допринесеме за това. Много е важно да отбележим напредък защото европейските жени трябва да разберат, че не са сами, че ние сме с тях, че институциите ще ги ще им помогнат, защото тук става дума за мъчиско насилие, става дума за промяна в поведението, става дума в промяна на културата на поведение, но за това е необходимо да, да се из, извършат промени в самото образование. Защото този проблем не е само проблем тук, в Европа това е проблем, с който се сблъсква и останалия свят. Така че смятам, че всички усилия, които правиме за приключване веднъж за винаги с насилието срещу жените са от значение и можем да се гордеем с това, което предприемаме и ще предприемаме. Благодаря ви. Χαίρομαι ιδιαίτερα που, αν και με καθυστέρηση, έχουμε στα χέρια μας το προσχέδιο. Госпожа Конева, Радвам се много за този проект от доклад, който е свързан с е, Истанбулската конвенция. И аз искам да благодаря на двамата докладчици за този чудесен текст, който представлява основата за нашата бъдеща дейност. и ние установяваме, че в определени сфери можем да хвърлим повече светлина, да преразгледаме нещата по силата на този текст. Трябва да бъдат подкрепени младите жени, младите момичета и жените изобщо – които са жертва на насилие, аз предлагам една точка, свързана с тази група от уязвимата част от населението да бъдат подпомогнати тези лица, също и техните семейства. Второ, текста трябва да бъде засилен с предложения, които са насочени е, срещу насилието от различен тип на работното място. Ние понякога самите изпитваме тази форма на насилие, въпреки че работим в сърцето на Европа. И трето, е, стартиране на програма за сенсибилизиране на населението, на общественото внимание. Ние изискваме да се информира персонала, който ще работи с уязвимите лица – с всички, които са засегнати. Ние трябва да имаме финансови средства, които да са предназначени за тази цел. Не трябва да се изтъкват на първо място разходите, за да не се застрашава приемането на Истанбулската конвенция. Аз ще внеса изменения които обхващат идеите, които представих пред вас. Дами и господа, докато ние питаме кое е най-разпространеното престъпление в света, а отговорът не трябва да бъде насилие срещу жените. Надявам се, че нашето сътрудничество ще се увенчае с успех и ще бъде плодотворно. Благодаря. Sarah, Gracias, presidente. Yo voy a intervenir. Благодаря, господин председател. Ще взема думата от името на Алдо. Първо искам да благодаря и да приветствам Ана Мария и Кристин за отличната работа и за съдържанието и за начина по който ни поднесеха този доклад. Бих искала да добавя нещо относно причината този доклад да бъде е, е, написан. Преди първата нещо, което направи парламента, кога, когато започна своята работа, бе да привлече вниманието върху състоянието на жените и една от основните задачи на нашата комисия, комисията на жените, беше да направим всичко възможно държавите членки да ратифицират тази конвенция и това правиме вече от три години. Да разбира се. От една година очакваме съвета да ратифицира тази конвенция. Разбира се, ние сме много щастливи, че либералите бяха водещи в тази дейност, но същевременно се чувствам и много фрустрирано от това, че не сме постигнали все още някакви резул... резултати. Защото и правителствата, и държавите членки обаче не, не, не, не правят е, ни, нищо особено за да, за да вземат мерки. Да, фру, чувствам се фрустрирана, защото Ние наистина вършиме много добра работа. Надяваме се, че ще постигнем е, ще постигнем нещо. Не успяхме да постигнем резултати с миналото председателство на съвета. Надявам се, че тази година е, това председателство или следващото председателство ще го направи. защото е, ние, демократични страни на Европейският съюз, трябва да бъдем засравени от това, което се случва и от това, което не сме направили до сега. Благодаря, госпожа Бабал. Благодаря на Кристина и на Анна Мария за свършената работа. Благодаря им за тяхният ангажимент. От една страна, да, ако ние можем да се, да се, да се чувстваме а, горди от нещо, то можем да се чувстваме горди с работата, която вършиме в тази област. Но тук става дума за жертви. Жертвите са жени. А няма никаква реакция в на вис, висок, високите етажи на властта в Европейския съюз. Първо, не разполагаме с достатъчно данни, с достатъчно статистики. А, а резултатите, за които чуваме, знаеме, са ужасни примерно, когато, когато, когато се случи нападение някъде, атентат, всички реагираме, казваме, че, а, че това е, е недопустимо. Но всеки ден жените са жертви на, нас, на насилие и като че ли нещата почват да се приемат нормално. Но ние трябва да изискваме, да, да е, призоваваме съвета да ратифицира колкото се може по-бързо конвенцията от Истанбул. Трябва да се упражни натиск на държавите членки да го направят, защото не виждам никакъв не, не виждам никакъв аргумент, никаква причина държавите членки да не ратифицират Европейския съюз. Защо защо, защо не се упражнява достатъчно натиск от тези, които вече са ратифицирали, на тези, които не са? Как искаме, как искаме да отстояваме на европейските си ценности, ако не признаеме публично, че това е престъпление? Също, също, така, също така съм съгласна, че, че, че трябва да се упомене изрично лицата с увреждания, жените с увреждания, но също така и е, младите жени и децата с увреждания. Е, не, не, не, се, не се обръща достатъчно внимание на тази група, като че ли това е нещо скрито. Така че не, необходимо е да провеждаме повече кампании за разясняване на обществеността за да може той да разбере какъв е този проблем. А, защо? Защото тук много, много, много смятат, че насилието срещу жените, насилието в семейството е част от личния живот и остава нещо скрито. Затова е необходимо да има разяснителни кампании и също така да провеждаме превентивни кампании. Трябва, трябва също така да има участие на местно, на регионално равнище. Струва ми се, че няма достатъчно участие на това равнище. Има добри практики на европейско равнище. Трябва да продължим да, да настояваме за ратифицирането на а, тази конвенция, но същевременно може би трябва да се създаде един форум или една платформа, където да бъдат обединени всички добри практики, които могат да послучват на всички. Сега давам отново думата на съдокладчиците. À, à chacun et chacune de, pour vos interventions et qui démontre qu'il y a vraiment. Euh... Наистина има много голям консенсус в Европейския парламент за подписването на тази конвенция от е, Европейския съюз. През ноември миналата година, госпожа Билбао, когато гласувахме тази резолюция в Европейския парламент, това е съвместна резолюция на практика между всички групи в Европейския парламент, направихме това, за да а, насърчим държавите да ратифицират тази конвенция и да ги помолим също да направят това възможно най-скоро, за да може да бъде ратифицирано от Европейския съюз. А, между другото, мога да кажа, че редица държави държави членки е, смятат, че това ще засегне до някъде тяхния суверенитет, обаче аз е, бих казала, че насилието срещу жените няма граници. Ние трябва да защитаваме жените в Европейския съюз и държавите членки не трябва да имат страх от Европейския съюз. Европейския съюз а, е, не е срещу тях, а, той а, има предпазващи функции. Аз чух много добре това, което каза госпожа Стивенс, е, хората с увреждания, които са сред уязвимите слоеве на населението, също така ЛГБТ и аз е, имам предвид е, и това, което се случва в Кнечени пред вратите на Европейския съюз и смятам, че трябва да има воля, абсолютна воля, Що се отнася до а, Полша, ние бихме могли да посочим на държавите членки, че а, а, от момента, от който а, тя ратифицира венцията, няма как да преразгледа това. Наистина а, трябва да се осигури ратификация от Европейския съюз, за да се гарантира и хармонизира тя в Европейския съюз и а, също така да се активират някои важни елементи. Ние имаме въпрос във връзка с времето. Обмен на добри практики. Това е нещо много добро, но все още има много жени, които умират и са ни необходими е, правни инструменти, е, Ратифицирането на конвенцията от Европейския съюз е правен инструмент, който би ни послужил повече обмен на добри практики и това е, не пречи жените все още да умират като жертви. Председателя, благодаря на Мария.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 аз е, просто е, съм изключително развълнувана и много благодаря на всички колеги за вашата подкрепа. Много е важно да е, е, дадем глас на хиляди жени, които страдат мълчаливо, да видят, че те не са изоставени, е, че има решителност сред всички политически групи и националности да действаме с силата на държавите членки, както каза Кристин, в диалог, при разбиране и уважение на безпокойствата на разликите, е, при разбиране на всяка ситуация, която може да бъде различна във всяка държава членка, но без да оправдаваме това, че не се прави нищо срещу насилието. Искам да благодаря и на председателството, на Малтийското председателство, защото ние получихме широка подкрепа, но в Малта присъствахме на е, междуправителствена конференция е, за насилието срещу жените. Имаше съвместна комисия, е, петиция от парламента, от комисията и от председателството. Може би това е символичен акт, но е важно да се подчертае, че трите институции работят съвместно. Желанието решението за смислен обхват, да се разреши въпроса с обхвата на конвенцията. Трябва конструктивно да се занимаем с този въпрос. Искам набързо да отговоря на някои изключително важни коментари на колеги. Да, много въпроси не бяха включени, просто защото нямаме място. Ще се справим с това чрез измененията и е, заедно с е, колеги ще работим заедно и е, когато се наложи, можете да споделите с мен въпроса за това какво правим с деца с увреждания, жертви с увреждания. Как да се занимаем с този въпрос, особено член четвърти от конвенцията. Насилие срещу жените е нарушение на основни човешки права. Съгласна съм с колегата Кунева да привлечем вниманието на всички. Подходът е холистичен. Това е много важно за подхода към конвенцията. Не става въпрос само за санкции, а за дългосрочно властяване на жените. Да, съгласна съм с вашата подкрепа. Да, прилагането е в нашия текст, но ще наблегнем още повече на него, защото това е от практическо значение. Мария Габриел, благодаря ви за подкрепата. Аз вече съм казала, но отново подчертавам, в Европейската народна партия ние приемаме конкретен практически подход към нулева толерантност е, трябва да потърсим специфични, конкретни начини да се борим, например, общи насоки или механизъм за координация. На изслушване преди няколко седмици в комисията е, Жени ние поканихме шведска организация, Национален център за борба срещу жените. И Мария, това е конкретен пример за това как можем конкретно да подкрепим с финансиране, с логистична помощ, с ясни насоки, да помогнем на държавите членки е, как да извършват здравни грижи, как да осъществяват обучение. Отвъд идеологическия подход, конкретни действия да покажем на държавите членки какво конкретно може да се направи. Да, навсякъде, някъде, включително и в частния сектор. Трябва да се справим с нови форми на насилие, е, с е, турмоз на работното място, е, с, с порнография онлайн, с, с сексуален турмоз и така нататък. Ако имаме място в текста, едва ли ще имаме, но ще го включим в измененията. И накрая аз ясно подкрепям Европейската директива, правен акт на европейско ниво. Защо? Защото е, квалификацията, правната квалификация е правен проблем. Трябва да имаме обща дефиниция, минимални стандарти, за да можем да засилим националната възможност за борба срещу насилието срещу жените. То е толкова разпространено и толкова важно. Благодаря ви за подкрепа подкрепата. Очаквам съвместна работа. Заместник председателката, благодаря, госпожо Билт. Отново ви напомням, крайния срок за подаване на измененията 26 април 5 часа. Искам да ви кажа, че на законодателната процедура е с съгласие. Измененията трябва да бъдат изпратени до общата имейл адрес. Благодаря ви. Няма други въпроси по дневния ред на съвместното заседание. Председателя, е, благодаря благодаря на колегите от Комисията по правата на жените и равенството между половете. Е, сега продължаваме с работата ни е, по рамката за разселване. Колеги, кратка почивка кратка почивка, докато колегите от комисията по правата на жените и равенството между половете напуснат залата.